Pan przewodniczący! Председателят. Good morning. Ladies and gentlemen. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, започваме пленарното си заседание. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 13 października 2011 roku. И така обявявам възобновяването на заседанието, прекъснато през октомври тази година. Протоколите са в приятия текст. Имате ли коментари? Тогава протокола е одобрен. И така, имам няколко първоначални съобщения. Изправени сме пред много важни европейски решения в следващите седмици. Вчера присъствах на заключителната част на Европейския съюз, Еврогрупата и Европейския съюз трябва да вземат решения, които удовлетворяват гражданите и пазарите. Господин Ван Ромпа и господин Барозо ще бъда тук в четвъртък в 10 часа да ни кажат какво се е случило. Днеш, утрешният дебат на европейския семестър и гласуването на бюджета в сряда са свързани с този проблем. Ние искаме бюджета за 2012 година да бъде бюджет на растежи и на създаване на работните места. А, и също така за а, рамката, финансовата рамка 2014-2020 година. За нея ще има конференция по инициатива на Европейския парламент. Идеята беше наша, конференцията беше много успешна. И се изрази желание да се проведе същата конференция или подобна конференция след 6 месеца и след една година. Имаше няколко десетки евродепутати, които участваха много видимо. Следващата точка първите свободни демократични избори на в Тунис. Това е исторически момент за целия арабски свят. Изборите минаха мирно с избирателна активност над 90%. Хората действаха с отговорност и ние пожелаваме успех на новото правителство и на новия парламент. Имаше евродепутати, които бяха наблюдатели на а, тези избори. Аз ще отида там в недели. Това е второто ми посещение в тази държава след началото на арабската пролет цялата, цяла Северна Африка е много важен район за Европейския съюз. Либия вече също може да тръгне по пътя на демокрацията и да изгради преходно правителство. Новата политическа система ще се основава на върховенството на закона. В събота ще посетя, посетя и Либия. Ще се срещна с партньори, ще говоря по най-спешните и актуалните проблеми. Приветствам факта, че страната вече е свободна след повече от 4 десетилетия диктатура на полковник Кадафи. Миналата седмица чухме добри новини за гражданите на Испания. Терористичната организация ЕТА обяви окончателно приключване на въоръжените действия и а, вече следва да се разоръжава и да се разпусне. Отчитаме и а, отдаваме дължимото на всички демократични институции в Испания. А, като държава, която от години се бори срещу тероризма. Борбата беше дълга, изразяваме съболезнованията си на жертвите на 820 девет терористични атаки а, по време на последните десетилетия. И а, е, трагични новини от Турция. Повече от 200 души са загинали от а, е, земетресение в а, е, Турция. Изразяваме нашите съчувствия а, към близките на, а, по, на загиналите и призовавам всички а, за едноминутно мълчание в памет на жертвите от земетресението в Турция. Thank you. Благодаря ви. Имам следните официални съобщения сега. Шведските компетентни органи ме информираха за заместването на госпожа Лена Ек с господин Кент Йохансън от 18 октомври 2011 година. Искам да приветствам нашия нов колега. Най-